Минутните изказвания и тъй като докладчикът последващата точка не е тук, можем да направим пауза. А не, госпожа Корнелисен е тук. Следователно започваме вашият доклад по темата правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване на Европейския съюз. Давам ви време да вземете място и ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Току-що излизам от гласуване, затова ви моля за извинение. Искам да благодаря на всички, които работиха с мен по този въпрос. Искам да благодаря на докладчите в Сенга, но също така и на секретарията на комисията, също така и на Европейската комисия, която на всеки етап на изготвянето на този доклад ни е, предоставяше своето мнение и споделяше своят опит. Благодарни сме за това. Също така почти всички правителства на балканските страни реагираха на проекто доклада, на измененията, много неправителствени организации, поне две дозини участваха, също така много агенции. С други думи, много хора участваха в разработването на този доклад. И в този смисъл, дори и преди гласуването, докладът е отговорил на своята цел, тъй като в балканските страни започна широк дебат. Виждам, че е, докладът е, започва да дава резултати. Неправителствените организации го цитират. Много организации ме поканиха да дойда да разговарям с тях е, след като го гласуваме. Много се радвам, че между проекто варианта и варианта, който сега ще се гласува, вече е включен и вече е премахнат и един абзац за Хрватска, тъй като те изпълниха те това, което беше препоръчено. Надявам се, че ако след година-две стигнем до преразглеждане, ще можем да премахнем всички абзаци, тъй като ако всички страни предприемат усилия за утвърждаване на правата на жените, ще сме постигнали голяма част от целите на доклада. Проблемът, един от основните проблеми е, че много от правата съществуват само на книга. Правителствата приемат всякакво, всякакви закони е, за да се приведат в съответствие с Европейския съюз. На практика обаче не е точно така. Или жените не познават правата си, или няма институции, които да алармират за дискриминация, или пък върховенството на закона не е такова какво трябва да бъде за жените. И така, с нашите препоръки, те са не общи за всички страни, а има и конкретни препоръки за всяка една страна и се надявам, че те ще поемат ръкавицата и ще започнат работа по тях, така че можем да ги заличим от бъдещи текстове. Има един друг въпрос, който искам да спомена. Обещах на някои колеги, че ще го направя водихме известен дебат за това как да наречем една страна. Дали да я наричаме Висша Югославска република Македония или да, оста, или да премахне бивша Югославска република. И стигнахме до компромис и решихме да я наричаме Бивша Югославска република Македония, като а, съществ действително, а като прилагателно македонски. Надявам се, че това ще бъде прието от всички, както в останалите и членки, така и в споменатата страна. Беше посочено, че не всички езикови варианти спазват това споразумение. Надявам се, че проблемът може да бъде решен, така че всички да са доволни и да гласуват за доклада. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Корнелисен. Започваме веднага с а, а, спонтанните изказвания. Давам думата на госпожа Сидалска. Благодаря, госпожо председател. Този доклад ни даде възможност да се дадем представ за това как се спазват човешките права на жените в този регион. Малък брой жени работят там. Те страдат и от различни стереотипи срещу тях. Има разминавания в третирането на двата пола. Радвам се, че е, Европейския парламент се е обърнал към правителствата на страните от Западните Балкани, за да се премахне за да премахнат нерав... неравностойното третиране на мъжете и жените в този регион. Напротив, те трябва да бъдат третирани по еднакъв начин. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Според скорошни проучвания, свързани с равенството на половете, насилие срещу жените и други, се вижда, че много от правата на жените не се спазват в Западните Балкани. Те са подложени на дискриминация. Трябва да се прилагат правилата на Европейския съюз, особено в тази тежка економическа и социална ситуация. Трябва да гарантираме равностойно представяне на жените в вземането на важни решения. Трябва да окоръжим предприемачеството сред жените. Това е важно за засилването на демокрацията в тези страни преди президентството на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Вертман. Седем държави от Западните Балкани са в процес на присъединяване към Европейския съюз. Те в различна степен са положили усилия за приемането на законодателство за гарантиране на правата на жените. Но Що се отнася до реализирането на тези права, в някои отношения има нужда от допълнителни действия. Както казах, държавите в различна степен са положили усилия, например за по-активното участие на жените в политиката. Като цяло, мога да кажа, че докладът е много балансиран и много обективен. Особено ми хареса това, че колегата ясно упоменава вече постигнатите резултати и призовава държавите да продължат усилията си. Госпожа Луначек. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за чудесния доклад. Както каза колежката Корнелиса, много държави вече реагираха и включиха предложените критични бележки. Мисля, че е много важно в страните от Западните Балкани да се работи в тази област. След войните това е особено важно да се обърне внимание на въпросите на жените. Въпросите, свързани с изнасилванията, все още не се обсъждат. И военно престъпниците, независимо от етническия им происход, не са изправени пред правосъдието. И жените, които са били жертва на изнасилвания, не са не са били, получили справедливост. В Косово живеят една трета от жените. Мисля, че предложените мерки трябва да бъдат включени и на практика. Господин Пашка има думата. Благодаря, госпожо. Благодаря, комисар. Аз е, оценявам много високо подхода на госпожа Корелисън, особено когато става дума за правата на жените на Балканите. Но не може да не кажем, че има разлики между сегашния е, доклад и документа от, минала, от миналия месец. Имам предвид точка 34 става дума за Косово, ние помолихме правителството на Косово да бъде по-активно и да приложи мерките срещу трафика на хора и домашното насилие. Също така ние казахме, че на много високо равнище трябва да се третират въпросите за жените и тяхната роля в обществото. Тогава ние оценявахме същите страни и хубаво е съдържанието също да е същото. Господин Колкан, благодаря, госпожо председател. По отношение на стереотипите и традиционното мислене, което все още съществува в балканските страни, Уважаването на правата на жените е много важно. То е знак за модернизацията. Ние сме задължени да допринесем за едно по-здраво и модерно общество, което някога ще стане част от нашето европейско семейство. Зная, че Европейския съюз може да, бъде по, да играе по-голяма роля в опазването на правата на жените и те да бъдат приложени във всички политики. Малко съм дистанциран по отношение на квотите за жените и е, по отношение на жените предприемачи. Това е политически ангажимент. Трябва чрез него да се преодолее дискриминацията на жените. В някои региони има жени, които са постигнали високи позиции, например министър на, министър на интеграцията на министър-председател. Това са жени в Косово, в Албания. И това е чудесно, защото тези жени са постигнали тези успехи без квотите. Благодаря. Си, Кукан, Благодаря, господин Кукан. Думата е госпожа Клеван Кукаш. Ди би се желела захвалити подпоручвалки за изем. Благодаря ви. От името на групата на социалистите и демократите бих искал да благодаря на докладчика за отлично изготвеният от нея доклад. Той подчертава колко важно е равенството между половете в страните от Западните Балкани. Въпреки, че положението по отношение на равенството се подобравя, все още съществуват и проблеми. Едно от основните предизвикателства е свързано с ниският брой на жени, участващи на пазара на труда. Поради това жените все още са много силно финансово зависими от мъжете. Втори проблем е ниското представителство на жените на постове за взимане на позиция както в политическата сфера, така и в економическата. За да постигнем съществен напредък, трябва да се прилагат квоти. Една от страните в региона вече е въвела квотите, но останалите все още не са. Трябва да се бори и за премахване на стереотипите. Крайно време е правителствата на тези доклади на тези държави, извинете, да започнат да прилагат изискванията за равенство на практика. Е totală Госпожо председател, е, принципът за равнопоставеност в тези страни все още не е облечен в е, правни изисквания. Е изключително важно е политическото участие на жените за стабилизация, за решаване на конфликти и това би довело до по-бързото присъединяване на тези страни към Европейския съюз. Не е приемливо днес, най-вече в селските райони, да има жени, които все още стават жертви на дискриминация по религиозни или етнически причини. Тук е, липсва съответен инструмент или по-скоро инструменти срещу домашното насилие. Имам предвид също и е, размножаването, е, репродукционните способности. Аз бих препоръчал на тези балкански страни ефективен бенчмаркинг и реформа, която да доведе до прилагане на европейските ценности по отношение на равнопоставеността на половете. Господин Кофарати. Благодаря, госпожо председател. Правата на жените, естествено, винаги са важна тема, особено в страните, в които сега се наблюдава процес на нормализация на демократичните ценности и е много важно да им бъдат признати граждански права, но също така и права на труд. Жените много често са с слабилна ситуация на трудовия пазар и най-вече в трудна ситуация като днешната, поради което всичко това трябва да се радва на особено внимание – най-вече, що се отнася до труда на жените. Днес за тях е трудно да намерят работа и особено когато става дума за жени с ниска квалификация. Те много често са в неравнопоставена позиция на пазара на труда по отношение на мъжете, що се отнася до заплащането и условията на труд, поради което аз казвам, трябва да се прилагат не само гражданските права, но и правата на труд. Господин Кели. Uh, compliments to the Поздравявам докладчика. Работата в тази област е много важна. За съжаление обаче нещата не се прилагат на практика достатъчно успешно. В четвъртък вечер ще говорим за правата на човека в някои страни. Е, жените имат наистина много малко права. Но даже и в Европейския е, съюз е, официално имаме равноправие, но много често има бариери за, жени, за жените. Нямат равни изходни положения в политиката, например, и така нататък. Ето защо е много важно страните кандидатки да имат приоритета равенството между половете. В противен случай, те не бива да се присъединят към Европейския съюз. Благодаря. Господин Борис. Również chciałbym pogratulować sprawozdawczyni e, tego dobrego raportu. Много ви благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика за нейната отлична работа. И когато говорим за за на жените, не бива да забравяме и историята на Балканите – част от страните от региона вече са влезли в Европейския съюз, но за останалите положението все още е много трудно. Те трябва да се примирят с военното си минало и в частност с нарушаването на човешките права и на правата на жените. Днес обаче е време за обмен на най-добри практики и на опит. Ето защо трябва да насърчаваме все по-активното участие на жените в общественият живот. Трябва да насърчаваме тяхното участие на високопоставени постове. Разполагаме с най-добри практики, сега трябва да ги разпространим. Освен това, трябва да се опитаме да приобщим всички за държави от Балканите в Европейския съюз. А в този контекст политиката за равенство между половете е много важна и за това трябва да служим за пример, за подражание, изготвяйки законодателство, чрез което да им позволим те да адаптират и приспособят своето законодателство към нашето. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Крус, ви имате думата. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на госпожа Корнелисен. Приветствам нейния доклад. Искам да отбележа с задоволство, че са взети предвид, интер... предвид интереса на гражданското общество, на жените, на, парламента... на парламентаристите, на правителствата. Докладът идентифицира въпроси, които комисията също смята за важни, когато се оценява напредъка на страните от Западните Балкани. Както бе споменато, правоприлагането на законодателството в тази област е ключово. Затова комисията ще помага, и то не само ще помага с транспонирането на общностното законодателство в страните кандидатки, но също така ще предостави финансова подкрепа и контрол, мониторинг, за да може наистина общностното законодателство да се приложи и транспонира в националното. Както знаете, на пълното транспониране на общностното законодателство в областта на правата на жените е задължително условие за членство в Съюза. Също така е много важно да се развият институционални и административни структури, които да улеснят правоприлагането на правата на жените и равнопоставеността им. В този контекст Европейската комисия окоръжава по-усиления за острения фокус върху равноправието на жените. Например, ние даваме възможност за обучение на съди в тази област и подкрепяме организации, които се занимават с тези въпроси. Има директно финансиране на женски организации, които, са, които се ползват от средствата именно на този механизъм. Предоставяме техническа помощ за граждански сдружения. От 2011 година сме изградили една стратегия за присъединяване, в която е заложен на иновативна стратегия, насочена към основните права и справедливостта. Особено имам предвид глава 22 и глава 23, въпроси за вътрешната сигурност и въпросите за съдебната система. Тези а, глави би трябвало да се преосмислят. Глава 24 ще бъде първо отворена и първо затворена в рамките на а, присъединителния процес. В заключение, с задоволствие може да се каже, че Харватия е приключила прилагането на законодателството в областта на равнопоставеността между половете. Това може да е един добър пример за страните в региона. Това е още един пример за трансформационната сила на присъединителния процес. Благодаря. Благодаря. Благодаря на госпожа Корнелисън, казва председателят. Дебатът е, е, е, дебатът е закрит. Утре ще се гласува доклада в и половина. Сега преминаваме към доклада на госпожа Вебър за хардата на Европейския съюз, норми на свободата на медиите в Европейския съюз.